Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à segunda. Добър ден на всички. Нека да започнем. Втората част на нашето заседание сутринта приключихме с публичното изслушване. За съжаление, не всички успяха да присъстват. Имаше и други заседания на комисии в парламента, където трябваше да се гласува. Например, аз трябваше да бъда в Комисията по околна среда, затова не можах да изслушам е, заседанието и изслушването на тема социалната интеграция на жените от етнически младсинствени групи. Но, ако може сега да погледнем дневния ред, имате ли предложения за изменения? Не, а тогава нека да приемем дневния ред. Следващата точка е съобщение на председателя. Нямаме такива. И следната, след това одобрение на протокола на съданието от 28 януари. Получили сте протокола, ако до края на заседанието нямате предложения или възражения по протокола, ще го считаме за прият. Пета точка Това е проект от документа препоръки за второ четене, доклада на госпожа на Люлин, равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството си на самостоятелно заети лица. Както знаете, на първо четене позицията на парламента бе прията на 6 май 2009 в съвета първото четене мина на 8 март 2010 и официално получихме съобщението на 24 март от съвета. Primeira leitura, que foram aceitas na sua totalidade ou com uma nova formulação pelo Conselho. Измененията на първо четене бяха приети и сега има нова версия за съвета, като съм убедена, че господин Люлин има какво да ни каже много повече от това. Моля. Мерси, мадам на президента. Благодаря, госпожо председател. Както вие с основание напомнихте, на съвета му бе необходима почти година, е, докато ни представи общата си позиция. Тоест, във всеки случай, поне от месец ноември знаем на къде вървят нещата, но предвид всички процедури, които следваше да се изпълнят, не можахме да получим официално текста на общата позиция до 8 март. Ето защо се постарахме от тогава до сега съкратен срок да ви представим проекто препоръки в подготовка за второто четене. Междувременно имах множество разговори с Испанското председателство, на което бих искала сърдечно да благодаря за отличното съдействие. за изработването на препоръките за второ четене. И в тази връзка е, също понякога съвместно имахме срещи с представители на комисията и мога да ви кажа, че е, сме удовлетворени наистина от е, положителните становища на комисиите на съвета по отношение на нашите предложения и все пак Остават някои моменти, по които комисията и най-вече съветът е, не можаха да приемат нашата позиция. Испанското председателство много добре ми разясни докъде би могло да отиде за постигането на съгласие с съвета. Има пунктове, по които просто Испанското председателство не може да маневрира в рамките на съвета. И дори частно, що се отнася до социалната закрила на съпрузите и партньорите, дори в, по отношение на това да настояваме за пълно задължение, т.е. да няма а, закрила при поискване, при нужда и прочие и прочие, т.е. закрилата да бъде предвидена като изрично задължение, независимо от това наше настояване, трябва да ви кажа, няма възможност да се маневрира, е, за да се постигне приемане от страна на съвета на това, което предлагаме ние. При все това мога да ви кажа, че що се отнася до социалната закрила, в общата позиция на съвета е отбелязан значителен наистина напредък в сравнение с сегашното състояние на нещата, тъй като съветът приема да се каже, че когато в държава членка е на лице действаща система за социална е, закрила, за самостоятелно заетите лица. Ясно е, ако нищо няма предвидено в държавата членка за самостоятелно заетите лица, не би могло да се предвиди каквото и да било и за е, техните партньори и съпрузи. Но когато пък има предвидена система за социална закрила на самостоятелно заедите лица, съответна държава членка взема необходимите мерки, защото е, съпругът или законният партньор да се ползва с социална закрила съответствие с националното законодателство. До сега такова нещо няма в повечето от държавите членки. И съветът предлага да се запише, че държавите членки могат да преценят дали да въвеждат положенията за социална закрила като задължителни или като факултативни. И съответно социалната закрила се предоставя само при поискване от страна на заинтересованите на правоимащите лица. Значи големият напредък е такъв. Всички държави членки трябва да предложат някаква система – която евентуално да бъде задължителна, но пък може да бъде и факултативна. И при това, ако държавата членка прецени, че е необходимо да бъде въведена такава система, то евентуално правоимащите лица трябва да заявят своето право. Винаги е било така. За е, лицата на трудов договор нещата са други. Е, е, работодателят определя трудово възнаграждение и така нататък. А е, лицата на е, самостоятелна заетост трябва да се обявят, трябва да, да заявят своето право. И аз съм склонен да приема това, тъй като в противен случай не бихме постигнали какъвто и да било резултат. Склонна съм да, да, да приемем това. У нас в, в Люксембург, трябва да ви кажа, е, е, ние е, също имаме задължително социално осигуряване на, на съпрузите в селското стопанство, например, винаги е било така, но в другите сектори на самостоятелната заетост се наложи да преминем известен път на, на определен етап осигуряването бе доброволно по, по, по желание на лицето. И сега вече, благодарение на позицията на съвета, сме на прага на нов важен етап. Мен ми се щеше да, да прескочим е, този етап, е, но е, какво да ви кажа, отнасям се с разбиране към обстоятелството, че в съвета повече не може да се маневрира. Ето защо ви предлагам да приемете текста, както е предложен той от съвета, е, седми, на седми член е, и, и съответната точка от преамбюла. А, сега за майчинството. В това отношение Съветът също ни последва в смисъл, че е необходимо да се е, защити майчинството, но разбира се, не в същата степен и по същия начин, както за наетите лица. Ето защо е, Разпоредът се предвижда тук, а не в директива за лицата на трудов договор, но пък не, казва се тук в текста, че държавите членки трябва да вземат необходимите мерки, защото жените, които са самостоятелно заети, тук вече не става въпрос за съпруги на лица, които са самостоятелно заети, става въпрос за жените, които са на самостоятелна заетост, да могат те в съответствие с националното законодателство да ползват е, майчинство, е, т.е. да им бъдат дадени парични средства, благодарение е, на което да могат да прекъснат своята стопанска дейност. Съветът предлага 14 седмици. Съветът настоява да се определи конкретен срок, като заимства уредба, която вече действа за лицата на трудов договор. Повечето държави членки не желаят да се оказва в текста е, на директивата за лицата на трудов договор. И сега ще трябва да се намери някаква формулировка, която води до същия резултат, но пък удовлетворява опасенията на някои държави членки е, във връзка с е, упоменаването на директивата от 92 година, поради което ви предлагам едно допълнение на английски горе-долу, то звучи така. During which female self-employed workers and female All partners uh, are granted mat maternity benefits is similar to the duration mat of maternity leave for employees currently in place at EU level. Да, значи смисълът е, че срокът на майчеството трябва да е подобен на а, срока, който е предвиден а, средно за Европейския съюз за е, лицата на трудов договор. Similar, тук е ключовата дума. Подобен срок. <laughs> Сега, все едно и също е да ви кажа дали ще е 14 седмици или ще се каже подобен е, но пък ако това удовлетвори държавите членки, които са против изрично оказване в е, текста на на директивата от 92 е, бихме могли да приемем. И, и след това вече е, е добавяме, защото самата директива за лицата на трудов договор по настоящем се преразглежда, добавяме. Вайдит for employees is modified at EU level, the Commission should report to the European Parliament and the Council assessing whether the duration of maternity benefits for female self-employed workers and female spouses uh, should also be modified. Казва се, че в случай, че се е, измени е, срока на майчинството за лицата на трудов договор, държавите членки е, е, уведомяват и съответно комисията е длъжна да уведоми съвета и парламента като направи предложение по целесъобразност за въвеждане на същото изменение за лицата на самостоятелна заедост. При това надявам се държавите членки да, да приемат текста. Аз съм внесла още някои изменения, за които вече знам държавите членки няма да имат възражение против тях. Сега, в крайна краща директивата не засяга само селското стопанство. Аз просто не разбирам защо го предлага комисията. Понеже другата директива, която се е, е изменя от 86-та, не представя такъв проблем. Нашето изменение казва чисто и просто. Изменя се директивата, за да се засили закрилата на майчинството, на е, жените на самостоятелна заетост и да се подобри положението на е, съпрузите е, на лицата на самостоятелна заетост. Един далеч по-ясен текст, който ще бъде прият от съвета, приема се от съвета и казва точно това, което ние желаем. Съветът също така приема нашето изменение – в което оказваме на нашата собствена резолюция от 1997 година за положението на съпрузите. Просто напомняме, че още през 1997 година парламентът е правил подобни предложения. Моето трето изменение по-нататък и то, мисля, няма да представи някакви проблеми. Има някои държави членки, които не разбират достатъчно добре, че тук по текста на съвета се казва, че държавите членки трябва да за, могат да запазят национални разпоредби, които ограничават достъпа е, при определени условия до социална защита до определено равнище. Сега това е един трик. Е, не точно. Става въпрос за възражение на германската страна. Германците имат едни свои много специални, много особени режими на, на защита за определени групи лица на самостоятелна заетост, е, лекари и прочие. Никой не ги задължава да ги променят, но ние пък е, не искаме е, да се каже така ще, ще убедим държавите членки този текст да бъде заличен в предложението на съвет. Четвърто. Изменение и, и в това отношение очаквам съветът да приеме, тъй като съветът е, ни бе предложил да добавим към нашия текст, към края, е, освен това, при определенето на размера на вноските или обещетенията може да се вземе предвид економическото положение на съответното лице или семейство. Ние не желаем това. Е, що се отнася до лицата на трудов договор. Е, има такива лица на трудов договор, те не са милиони и милиони, но аз познавам е, такива лица на трудов договор, които са далеч, далеч по-заможни е, от някои лица на самостоятелна заетост. Обаче никога никой не би посмял по отношение на социалното осигуряване на лицата на трудов договор, е, да каже, че социалното осигуряване трябва да, се, да, да зависи от е, социално-економическото им положение тъй като и понеже такъв режим няма за лицата на трудов договор, ние не желаем такъв да се приема и за лицата на самостоятелна заетост. А, вече по-нататък засегнах петото изменение. Тук ви предлагам нещо за да се е, премахне указанието на 9285 Значи може да се премахне самото посочване. Но същото ще се получи, както вече е, ви обясних. Че аз поне лично мога да приема този компромис. Шестото изменение мое и тук бихме могли да убедим съвета да го приеме, понеже съветът иска за е, е, майчинството, лицата на самостоятелна заетост и техните съпрузи да има достъп е, в рамките на възможното. Това в рамките на възможното аз би го заличила, заличавам го и казвам, следва да получат достъп и така нататък до съществуващите услуги. В край на кращата знае се кое е е възможно и кое не е възможно в дадена държава членка, но аз не бих искала това да се казва изрично в текста, поради което ви предлагам и шестото изменение за заличаване на тези думи. Предлагам и седмо изменение тук. Съветът ни предлага текст, който се казва, е, се говори за дългосрочната финансова устойчивост на социалните системи. Аз знам, че такъв проблем за дългосрочната финансова устойчивост е на лице за всички социално-осигурителни системи, независимо за кого се отнасят те. Но защо да го казваме това в, някаква директива? Аз съм сигурна, че можем да убедим съвета да заличи е, цялата тази точка 19 от преамбюла. Осмо. Изменение е за организациите за правозащитните организации, тук всъщност съвета настоява това да се впише с защита на правата на човека, закрилата на правата на личността и така нататък, но това въжи както за едните, така и за другите е, заети лица на, на трудов договор и на самостоятелна заетост. А това го има във всяка държава членка. Ако има в някоя държава членка е, някъде една и съща организация, е, която съчетава е, двете начала, може да бъде приета, но, но това не би трябвало да се превръща в принцип. По деветото ми изменение не съм до край убедена все още, че съветът ще го приеме. Става въпрос за това, че държавите членки могат да решават могат да решават дали социалната закрила се прилага задължително или доброволно. По това не можем да, да не се съгласим е, в качеството на компромис, по-нататък обаче се казва, че съответно те могат да предвидят социалната закрила да се предоставя само по искане на съпрузите. Това се разбира от само себе си. Защо да се казва изрично? То е ясно. Аз ако искам да получа пенсията, на която имам право, трябва да я поискам. И, и мисля, бихме могли да постигнем съгласие тук с парламента за заличав... с извинете, съвета за заличаване на второто изречение. Десето изменение. Проблемът е същият. По искане става въпрос за помощта при майчинство, задължително или доброволно, това в първото изречение. Така или иначе, държавите членки са длъжни да предвидят а, такава закрила и вече тук съветът добавя поискане на самостоятелно заетите жени, на съпругите и жените и така нататък. Пак, според мен, това няма нужда да се казва изрично. Това се разбира от само себе си. Лицето на трудов договор отива при своя работодател и казва, очаквам дете, искам да изляза в отпуск за, за раждане на дете и така нататък. А самостоятелно заетото лице ще трябва да, да заяви както, както ви казвам, това се разбира от само себе си, но пък, ако пък съветът е, ще бъде по-доволен да повтори нещо, което така или иначе е обичайна практика, нали, в случая за самостоятелно заетите лица, е ясно. Организацията, която изплаща помощта е, за майчество, не може е, е, е в един хубав ден да се събуди с знанието, че госпожа Хикс е бременна. ако обаче съветът е доволен, аз не бих била против. Важното е тук постигнатия напредък по първото изречение. Отпуска се задължително или на доброволен принцип. По-нататък по 11-то недоразумение има тук според мен. Просто чисто текстуален характер. Ние тук бихме искали нещичко да попроменим в буква Б, да запазим буква В, това е третата алинея от 8 член – и, и просто за пояснение е, добавяме нашия текст. По същество няма никакъв проблем. 12 е, съответно на точката от преамбюла 19, е, та спомняте си, където бихме желали да се заличи в рамките на възможното. 13-то изменение съответства на Е, текста от преамбюла за организациите. 14-то ние е, желаем докладът да взема предвид, както вече поясних, да взема предвид всякакви изменения на законодателството, е, що се отнася до продължителността на отпуската по майчинство за лицата на трудов договор с оглед евентуални изменения за лицата на самостоятелна заетост. Надявам се съветът да го приеме. А по всичко останало можем да приемем позицията на съвета, поради което е, мога да кажа, че макар и да не получихме всичко, което желаем, поне съветът помръдна е, и то на едно значително разстояние. Не точно на 100% в нашата посока, но предвид възраженията, които бяха на лице в съвета близо една година. Трябваше да чакаме появата на тази обща позиция на съвета. Предвид това, доколкото съветът приема някои от нашите изменения, е, бихме могли с нашите препоръки, които ще бъдат приети през месец май, е, още преди да изтече мандата на Испанското председателство, е, да бъде прият и е, текстът. Значи, още от 86-та тече всичко това, та чак до 2010-та е, за да може да се измени тази доста безкофеинова е, директива 96-та. Е, При това тя вече ще бъде доста по-издържана, доста по-солидна и ще представя сериозен напредък за лицата на самостоятелна заетост и в частност на издържаните от тях лица, съпрузи и партньори, които, както казах, е, трябва е, да се ползват с закрила по задължение на е, всички държави членки. Това до сега го нямаше. Надявам се следователно да постигнем достатъчно бързо съгласие помежду си по тези изменения. Аз междувременно ще продължавам преговорите с съвета и с комисията за да ги убедя да приемат някои наши подобрения в подготовка за второто четене. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо Люлинг. Благодаря за представенето. Много ясно беше, много подробно. Виждам сега, че има желание за изказване. Госпожа Клаус, моля първо. Благодаря. Аз искам да кажа на госпожа Люлин е, направо, че е, не е необходимо да подаваме 100 изменения, защото безкрайно ще се проточи процес. Очевидно сме напреднали сега с отпуската по майчинство. Съвета приема нашите предложения. Но що се отнася до социалната закрила? Там се безпокоя за някои основни моменти. Като гледам измененията и това, което те се опитват да постигнат, оставам с впечатление, че трябва да търсиме минимално ниво на социална закрила. И не можем да формулираме това като система за социална защита. Мисля, че трябва да търсиме минималното ниво от страните членки и да търсиме след това финансиране, но не само от системите за социална закрила. А що се отнася до доходите на самостоятелно взетите лица, подходът трябва да е различен е, спрямо лицата на трудов договор. А що се отнася до отпуската по майчинство, това е отговорност на цялото общество. Е, помня, че съвсем неодавна коментирахме защо жените трябва да имат по-големи вноски в системата за социална закрила? Това беше факт в миналото. Аргумента беше, че жените се ползват повече от тази система, защото ползват отпуск майчество и така нататък. Така че това, към което трябва да се стремим сега е да се справим с този менталитет. Да направим така, че отпускът по майчинство да е задължение на е, държавата. Много се радвам, че госпожа Люлинг прави изменения в тази посока. И е добре да документираме именно подобни наши искания. Не можем просто да искаме някакво право, без да окажем как да се постигне Също така смятам, че по тази тема ние трябва да поемем повече отговорност. Сега, в процеса на преговори, имаме различен подход спрямо съвета и трябва ясно да дадем мандат на нашите хора, които преговарят, защото техният подход е много по-обоснован от този на съвета. Госпожа Люлин говори за 86-та и каква беше картината тогава. Аз точно тогава родих трето да си дете. И бях самонаета. За първите две деца не получавах нищо. За третото получих някаква малка помощ, благодарение на организацията на селско-стопанските работници. И ако можем да подобрим нещо в тази система, толкова по-добре. Е, за жените това ще бъде много добре. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Много полезно изказване на базата на личен опит. Госпожа Томсън. Well, I would ask the floor on behalf of uh, Mrs. Plump. Uh... Аз всъщност искам думата от името на госпожа Пламп. Uh, тя в момента присъства на много важна конференция, и изнася е лекция във Виена, така че обещах аз да я представя. Що се отнася до приложното поле на директивата? Няма основания да се ограничава този обхват само до самостоятелно заети жени в, селското на, в областта на селското стопанство и техните партньори, защото останалите лица на самостоятелна заетост не следва да бъдат своего рода санкционирани за това, че не работят в този сектор. Второ, а, принадлежността или възможността на партньорите да се ползват от системата за социална закрила. Системата за социална закрила покрива болест и помощи, и тези, които се ползват от тях, не трябва да са задължени те да решават, за да могат хората да бъдат стимулирани да участват в тези схеми за социална защита, трябва да има съответни стимули. По изменение 3, по подобрение на безопасността и здравните условия за бременни жени, това е голям проблем – първо, на пазара на труда те се налага да отсъстват, което има отражение върху бизнеса. Също въпрос е какви помощи те получават преди временността и след това. Ако те нямат партньори и не са на трудов договор, техният бизнес зависи само от тях и по време на бременност е, ще се наложи да прекъснат. Или да започнат непосредствено след е, раждане отново да работят. Така че системата за социална защита, която се предвижда в директивата от 1992 година и въвеждането на мерки за подобряване на условията на работа, са много важни. Аз чух госпожа Люлин, която каза, че предпочита разпоредби изходни с съществуващото европейско законодателство. Това е много интересно, но искам да ви попитам какво се случва тогава с задължителните 6 седмици е, отпуск които се предвиждат сега в новата директива. този период предвижда ли се също и за лица с самостоятелна заедост? И накрая измененията относно организациите, които се занимават с прилагането на системата равното третиране на мъже и жени трябва да бъде застъпено от съответната организация и клаузите трябва да бъдат сходни на национално ниво, за да се прилага принципа за равнопоставено трениране. Третиране, извинете. Благодаря, госпожо Томсън. Давам думата на госпожа Фиги Редо. Благодаря. Искам да поговоря за нещо важно тук. Е, преди това нека да поздравя госпожа Люлинг, защото в продължение на много години тя повдига този въпрос в Европейския парламент. Работи по тази тема повече от един мандат и е сериозно ангажирана с този сериозен проблем, който е на лице вече от 20 години. Госпожа Люлинг никога не се е подавала на натиска и си мисля, че си струва да споменем това. Втория ми коментар. Съгласна съм с госпожа Люлинг по редица въпроси и най-вече когато тя казва, че разпоредбите трябва да се прилагат за всички самостоятелно заети лица, а не само за тези, които работят в сферата на селското стопанство. Освен това, тя казва, че трябва да имаме система, която да е подобна на онази, която имаме за останалите работници, защото много често самонетите лица на практика не са самонаети. Госпожа Люлинг смята, че трябва да имаме почти еднаква система за всички видове работници. Тя е права. Понякога в някои държави членки имаме равенство на третирането на работниците, които са самонети, на другите работници, но не във всички страни. Мисля си, че трябва да има известно изменение. Директивата трябва да бъде подобрена и то максимално. С оглед на това да се уеднаквят условията за самонетите и за другите работници, като естествено се гарантира социалната закрива в целия Европейски съюз. Госпожа Люлинг прави предложения, които според мен ще подобрят общата позиция на съвета – Разликата между моето мнение и мнението на госпожа Люлинг се крие най-вече в разпоредбите, свързани с отпуска по майчинство. Аз мятам, че не трябва да приемаме позицията на съвета за различно третиране на майките и на бременните жени. Това не трябва да става независимо дали става въпрос за самонети лица или не. Нашата позиция в комисията на второ четене трябва да доведе до още по-добри резултати от онези, които предлага госпожа Люлинг в втората част от нейното предложение. По първата част, съгласна съм, че трябва да има еднакво дълъг отпуск по майчинство, както се предвижда в директивата от 1992 година. Във втората част на предложението на госпожа Люлинко обаче, където тя казва, че трябва да изчакаме изменянето на директивата, Не съм съгласна, защото в комисията вече приехме изменение. То не беше прието от останалата част от парламента. Не се знае какво ще стане и в съвета. Европейската комисия не трябва да прави поредния доклад – онова, което трябва да се направи, и тук госпожа Люлинг признава, че ще има трудности, е да се накара съвета да приеме и да приложи нова директива. Настоящата директива, от друга страна, също трябва да предвижда самонетите лица и Брашните партньори или съпругите на самолетите лица да се радват на едни и същи привилегии. Тук вече ще имаме затруднения, защото имаме директивата от 1992 година. Говоря за изменение 5 на госпожа Люлинг. Повтарям, съгласна съм с втората част на с втората част на изменението на госпожа Люли. По отношение на първата част, мисля, че можем да отидем малко по-далеч и съответно ще има и леко изменяне на изменение номер 14, за да може да се осигури синхрона между двете изменения. По отношение на останалите изменения, като цяло можем да ги приемем. Тя се опитва да подобри общата позиция на съвета. трябва да настояваме за минимално ниво на социална закрила за всички жени работнички, независимо дали са самонети или не. Същото въжи и за брачните партньори, независимо дали става въпрос за сферите на селското стопанство, услугите, промишлеността и така нататък. За да може в края на краищата да има гарантиран доход за всички в Европейския съюз. Разбира се, трябва да се отчитат разликите между държавите членки, но трябва да има някакъв вид минимална гаранция в целия Европейски съюз. Това, според мен, трябва да е нашата позиция. Сега остава да се добавят две или три изменения към онова, което предлага госпожа Люлинг и след това ще има пълна позиция на комисията. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Морен. Тя днес е придружена от а, няколко специални гости на 10 и 12 години. Радвам се, че тези млади хора проявяват такъв а, засилен интерес към равенството между половете и внимателно слушат онова, което обсъждаме днес. Добре дошли, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Аз наистина смятам, че всичко това е част от образованието и възпитанието на нашите деца, на нашите европейски младежи, а именно участието им в работата на комисията. И аз се надявам, че те биха могли да привнесат този опит е, в е, своя живот. Най-напред е, бих искала да отдам дължимото на работата, извършена от нашата колега Астрид Люлинг, която неуморно работи по този труден въпрос, стремейки се да бъде подобрено положението, за крилата на жените и в частност на е, жените, работещи на самостоятелна заетост. Присъединявам се към току-що казаното от госпожа Фигерейдо. Е, трябва да си даваме сметка за това, че в днешната ни работа всъщност е, е, е вече четвърт век се отразява Отразяват се усилия е, в продължение на четвърт век за подобряване на положението на работещите на самостоятелна заетост, поради което наистина е наш дълг да постигнем съгласие приемливо за всички. Защото наистина в крайна краща става въпрос за положението на, на работещите, на трудещите се е, е, чиято кауза сме се ангажирали. Необходимо е, е всички сектори е, да бъдат е, обхванати. Госпожа ни каза колко е важно за селскостопанските работнички да попаднат в приложното поле на, на тези разпоредби, но пък край краща всички работещи на самостоятелна заетост, занаячи, и, и прочие, е, следва да се ползват е, от този напредък. Благодаря на е, госпожа Люлинг за умението си да води преговори, благодарение на което открито и в дух на добра, на добра воля контактува с съвета, с различните политически групи. Е, оценявам това, че тя се е вслушала в становището на някои държави, в това число на Франция, по развитието на петото изменение. И предложението на госпожа Люлинг е, на нова формулировка не може да не буди е, радост у мен и аз отново и благодаря за това. По същия начин към 11-то изменение добре би било понякога решенията да отчитат специфичните ограничения, които се свързват с самостоятелната заетост, специфични в сравнение с трудовоправните отношения и тук би могло да става въпрос за различни доходи, е, е, и съответно за е, допълване на доходите на работещите на самостоятелна заетост, които очакват деца и прочие добре би било тук в изменението да се отчита националната специфика, но пък да не се накърнява целта на текст. Да, благодаря отново на госпожа Люлинг. Е, е, уверявам ви, уверявам я е, в пълната ни подкрепа и моята лична за нейните усилия. Благодаря. А сега бих искала да дам думата на представители на комисията, господин Олсен. Благодаря, госпожо председател. Естрела. Няма как да не подкрепя госпожа Фигейредо в нейния коментар. Тя подчерта, че госпожа Люлинг винаги е окоръжавала комисията и другите институции да работят по това досие. Без вашата неуморна работа нямаше да стигнем до мястото, на което сме днес. Искам да ви кажа, че стигането до второ четене днес е едно малко чудо. Само преди една година, когато в съвета се обсъждаше това досие, Имаше сериозна съпротива не само по същество, а изобщо срещу съществуването на директивата в време на социална и економическа криза, обсъждането на такива мерки от силно социален характер беше нещо като ЕРЕС и държавите членки не бяха готови да обсъждат тази тема. По време на шведското председателство и благодарение на председателството успяхме да стигнем до споразумение в съвета. Можеш естествено да стигнем и по-далеч, но можеше и въобще да не стигнем до никъде. На косъм бяхме. Комисията одобри онова, до което стигнахме, защото ако не го беше направила, нямаше да стигнем и до там. Това не трябва да се забравя. Искам да подкрепя казаното от госпожа Люлинг. Досието е изключително проблемно и комисията трябва да се съобрази с реалността. Колкото и да искаме съвета да промени своята позиция, едва ли ще постигнем нещо, кой знае колко повече от това, което имаме днес. Поделяме тезите на измененията на госпожа Люлинг тук и в проекта доклада. Те водят до подобрения. Не съм сигурен дали съвета ще ги одобри но ние определено смятаме, че те имат за цел реално подобрение и определено подкрепяме проекто доклада. Нека да поговоря за няколко неща в позицията на съвета, които демонстрират постигнатия значителен напредък. Естествено, бившата директива от 86-та година нямаше как да бъде приложена. Една от причините за това по отношение на социалната защита за брачните партньори беше, че ако имаше косвена закрила, а именно да има защита за партньора, брашния партньор чрез а, съпруга, то тогава не се налагаше задължение на държавите членки. Тук имаме подобрение и това е важно, защото до сега винаги, винаги имахме космена подкрепа. Сега обаче имаме пряко право на е, издръжка, на закрила за брачния партньор. Така че това си е сериозно постижение. По отношение на отпуска по майченство. И тук е важно да не прокарваме твърде много паралели с а, директивата от, от 92-85. Тук а, се движим от 0 до 14 и това си е сериозно постижение, като се има предвид ситуацията в съвета и натиска, който се оказва там. Още нещо, което съм сигурен, че госпожа Люлинг ще поясни по-ясно от мен. По това, което спомена госпожа Томсън за задължителния отпуск и връзката с 92-85. Важно е, когато се обсъждат и другите категории, а не само заетите в селското стопанство, да се разгледат практическите последици от твърде голямото доближаване до 92-85 по въпроса на майчинството. Ако разгледаме, например, една лекарка, която е самонаета, ако разгледаме 92-85, то тя ще има право на задължителен отпуск и като юрист аз ще кажа, че по силата на тази директива този, тази лекарка не може дори да чете своята електронна поща. И съответно може да загуби няколко от клетите си, защото дори няма право да ползва информационните технологии, за да е, печели пари. Така че трябва да внимаваме да не стигнем твърде близо до 92-85. Така че като минем и приемем предложението на съвета за марш от 0 до 14, ще успеем да подобрим нещата и си мисля, че можем да стигнем до реален нормативен акт, нормативна разпоредба, която да се приложи. Освен това, вече се включват компетенциите на органа по равенството. Освен това, имаме възможност различните асоциации да участват в съдебни производства от името на брашните партньори. Имаме ясни правила за репарации, компенсации и имаме ясно очертана разпоредба за насърчаването на предприемачеството сред жените. Така че да дадем възможност за економическа дейност в ситуацията на економическа криза. Това е важно, да има такава възможност. Пълна подкрепа за тази, този проект на текст. Благодаря, господин Ост. Сега, за да приключим този толкова интересен и пълноценен дебат. Нека да дам отново думата на госпожа Люлин. Е, мерси боку, е, мадам е, ла президент. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички, които се изказаха в хода на дебата госпожа Криста Клас. С нея съм напълно съгласна, няма какво да добавя. Що се отнася до изказването на госпожа Томсън? Ясно е, че приложното поле вече не е ограничено, понеже съветът изцяло прие нашето изменение е, съветът, съветът искаше да се запази селското стопанство, но, но това не бе една осведомена гледна точка, ако щете. В нашето изменение се казва, че закрилата ще подобри положението на е, е, жените, е, е работещи на самостоятелна заетост и на техните е, е, съпрузи. Тоест тук изобщо не се упоменава сферата на стопанска дейност, от което следва, че всички са обхванати. Търговия, е, занаячийски услуги, свободни професии у нас в е, Люксембург има много лекари, мъже, чието съпруги са медицински секретарки на съпрузите си. Така че е, и дума ли може да става за ограничаване е, по отношение на един или друг отрасъл. И съветът приема. Що се отнася до приспадането на социално осигурената вноска от облагаемия доход, не, доколкото лицето в случая на трудовоправен договор и неговия работодател участват в официална социално-осигурителна схема, вноските се приспадат. И нашето изменение ние предлагаме това. И за самостоятелно заетите. Съветът не приема. Но трябва да ви кажа, че проблема за намаляването на облагаемия доход опира до сферата на субсидиарност. И там се казва, че всяка държава членка е, е суверенна да определи дали да признава или да не признава социално-осигурителните вноски е, е, за намаляване на, на облагаемия доход. У нас в Люксембург е, има автоматично осигуряване в селското стопанство, но и в другите сектори. Всички е, самостоятелно заети лица са обхванати, в това число техните съпрузи, освен ако не поискат да не са обхванати. Но това е специфика в случая на Люксембург. И, и, а инак, е, е, на основание субсидиарността, не бихме могли да, да постигнем нищо повече. Що се отнася до продължителността на отпуската по майчинство, аз не мога да не се съглася с казаното от господин представителя на комисията. Не може не може да наложите задължителна отпуска на самостоятелно заетите лица, понеже нямате начин да контролирате дали те биха спазвали това. Тоест, самото лице трябва да реши колко дълго да ползва. И наистина е много трудно да се каже на един лекар на свободна практика, че не може да приема болни за, за еди колко си време. Е, господин представителя на комисията много, много точно схвана и изложи проблема. А между другото, парламентът не го е искал. Нашето изменение по отношение на, на агенциите, на организациите, това са това ще бъдат същите органи, които се грижат за поначало за равенството на половете, т.е. изключая другите права на човека. Та, е, мисля, че е, е, е, няма какво да тормозим комисията е, по отношение на е, поостарялата и директива от 1986 година. Да не говорим, че аз съм на такава възраст, че е, тази директива все още може да ми бъде близка. И сега не знам, след 5-10 години друго може да стане но така или иначе, да, да, да, да гледаме напред към онова, което предстои да постигнем. Отново, по приложното поле повече от ясно е. Обхванати са всички самостоятелно заети лица, съветът го приема. Разбира се, всичко ще зависи от режима, от уредбата на самостоятелната заетост в държавата, в съответната държава членка ако се предвиди същата закрила за двамата съпрузи, тя е, е, ясно е, режимите са различни в различните държави членки. Директивата отива твърде далеч. Предвид сегашните настроения в съвета, сега, сегашните настроения е, в съвета са даденост. Аз не мога да ги променя е, повече, отколкото може да го стори комисията. Тук можем да говорим за едно мъничко чудо. Това, че сме на този етап. Щеше ми се това чудо да е малко по-голямо, но наистина е, положението е крайно деликатно. Имаше членове на съвета, които искаха официално да се позоват на кризата, за да се откажат от вземане на решение по нашия доклад. И поради всичко това смятам, трябва да сложим точката и да е, прокараме е, е, тази директива, да, да мине тя на второ четене с измененията, които предлагаме и, и съм проче сигурна, че, че ще стигнем до там. Що се отнася до майченството? Госпожа Фигерейдо е, заяви друго мнение. Но, нека кажа, в тази директива не бихме могли да искаме неща, които още не са приети по други директиви. В случая другата, за лицата на трудова заетост. Дори не знаем кога би станало това. Постигнали сме напредък от 0 до 14 седмици. Текстът ни изрично сочи, че когато бъде изменен срокът на майчинството за лицата на трудов договор, комисията ще внесе на нашето внимание е, доклад за изменение на директивата за самостоятелно заедите лица. Повече от това не бихме могли да искаме. Не можем да искаме тук и сега неща, които далеч не са ясни е, по 92-та директива. И така, мисля, текстът, който предлагам, отива достатъчно далеч, е, поне уверена съм, че ще мога да убедя съвета да го приеме. Както казах, колкото и по-далеч да бихме искали да отидем, това е възможно към момента. Всички лица на самостоятелна заетост са обхванати. Мадам Морие благодаря ви. Е, за съжаление не можах да доведа е, внучки, понеже нямам. Е, може би една пра племенничка. Ще помисля, ще помисля, за да, за да а, а, отговоря на вашата инициатива. Но, Що се отнася до 15 и до 11 изменение, ще намерим формулировки, е, които... Не, не, френското председателство, се, се за френското председателство се сещам. Изменения в духа на пожеланото от френското представителство, е, с което е, имах разговори. Е, бъдете спокойна, ще намерим подходяща формулировка. Благодаря на представителя на комисията, защото, о, знаете, от 20 години в края на краищата всичките ми страдания дават плод. Е, и тук не става въпрос ни най-малко за сексуален тормоз, а по-скоро за интелектуален. Та, стигаме до нещо положително е, и е, не мога е, ще, от тук нататък бих се ангажирала пред комисията повече да не тормози през следващите 20 години, но знаете, ако не съм аз, е някой друг ще се намери. И така, благодаря, благодаря на всички, благодаря е, и е, на, на, на комисията, и на съдействието, и да сътворим това малко чудо. Е, в съвета, който най-сетне излезе с общата е, си позиция, макар и при нови условия. И от тук нататък ще продължим да преговаряме, за да постигнем съгласие с съвета за второ четене. Огромно благодаря на всички ви. Благодаря ви, госпожо Люлинг. Естествено. И всички се надяваме, че успешно ще приключиме този въпрос. Така че вашата кампания, която толкова дълго време тече, да получи един успешен край в полза на самостоятелно заетите жени. Сега, графикът. Крайният срок за изменения е 8 април, 5 часа след обед. на nossa Comissão dos Direitos da Mulher. Гласуваме в комисията на 3 и 4 май. В пленарна зала гласуването е в Страсбург. И до пункт 5 пасamos ao ponto... Втората сесия през май. Сега, шеста точка от дневния ред моля, доклада на госпожа Фигерейто. Оценка от резултатите на пътната карта за равенство на жените и мъжете. Давам думата на докладчика, госпожа Фигерейто, моля. Благодаря, госпожо председател. За втори път обсъждаме този проекто доклад за оценката на резултатите Пътната карта 2006-2010 година за равенство между жените и мъжете и препоръки. ППЕ е. и depois também de um acordo que НП имаха известни възражения спрямо проекто текста след среща с докладчика в Сянка и представители на различните политически групи успяхме да постигнем известен напредък. Моята цел е да постигнем възможно най-широка подкрепа за доклада и се надявам, че по този начин ще направим своя принос за бъдещата стратегия за равноправие. Como се sabe, senhora комисария Рединг, като разбира се ще се базираме на предложението на комисията. Госпожа Рединг обяви, че ще има ново предложение през септември в е, този смисъл. И се надявам, че нашият доклад ще бъде възприят за принос към предложението, което обяви госпожа Рединг. Както казах, търсим широка подкрепа в парламента и се надяваме да постигнем това на следващата пленарна сесия. Тук подемам ред теми, които бяха поставени от депутатите в нашия парламент. Има ред предложения от колеги депутати и изменения към проекта доклада. Както знаете, той не може да бъде безкрайно дълъг, има ограничение. В предходен доклад, който правих, не можах да сложа всички идеи, които получихме. Сега също имаме няколко нови предложения. Направила съм известни промени спрямо проекто текста. Em е интурно dessas пропоща. И е, считам, че тези изменения, ако влязат в доклада, ще ни позволят именно да постигнем това широко съгласие. Девет изменения има. Изменения 8 и 9 са от мен. Става дума за член 11 и 17 от е, параграф 11 и 17 от проекта доклада. Останалите предложения са за нови теми и точки в доклада. Изменения 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Те всички изреждат, е, излагат позиции, свързани с е, пътната карта 2007-2010 и покриват 6 основни теми економически въпроси, заето, заплащане, Там се посочва, че има известен напредък, но той е доста ограничен. И за това се изтъква, че трябва да направим нови предложения, за да можем да се борим с неравнопоставеността при, е, в работни условия и при заплащане. Изменение 3. Там става дума за съчетаване на работата с е, личния живот. също има изменения за отпуска по майчинство или бащинство. Там също се коментира, че има нужда от допълнителни неща, които да бъдат постигнати. Изменение 4. Тук се говори за дискриминация по отношение на това, че жените не са достатъчно представени в економически живот и в политиката и вземането на решения. Има изменение също, което коментира програмата Дафне 3, която е много важна програма. Комендара е в смисъл, че трябва да има допълнителни мерки за борба с насилието, свързано с е, неравнопоставеността на половете. Изменение 6. Говорим за интегриране на темата за равнопоставеност на половете при обучението и в програмите за обучение за е, намаляване на влиянието на стереотипите в обществото това отношение още много има да се работи. Е, пропощаш. O mesmo relativamente опонто ponto Също се коментира, че трябва и други доп... допълнителни предложения. Изменения 7 е, ангажимента на комисията за целите на хилядолетието и платформата от Пекин. За шпетчо. Е, Depois, como já disse, as emendas 8 e и коментираме, че трябва да се доразработят тези аспекти. Седмо и девето изменение са предложени от мен, свързани с първоначалния текст от доклада. Изменение 8 всъщност се оттегля споменаването на 12-те области. защото в предходните 6 е, изменения се покриват тези 12 области жените и бедността, образованието, здравните, здравеопазване и така нататък. Както que queremos em relação também ao futuro, ao passado e ao futuro. И емenda... Е, Всички тези теми се засягат в пътната карта. Изменение 9. Тук става дума за сексуални права, права в най-общ смисъл, права за възпроизводство, мисля, че не е необходимо да повтарям всичко, което е казано в резолюцията на парламента. Тя бе приета в февруари миналата година. А, така че това е последния вариант на текст на доклада. Представих ви измененията и според мен с тях ще имаме готовност да продължим дебата. Ако имате желание да подадете допълнителни изменения, все още има време до 9 април. Така че сте добре дошли. Дарик que também foi acordado на reunião dos eh, deixadores. Това е всъщност и графика за доклада, който, с който се споразумяхме с докладчиците в сянка. Благодаря, казва председателката. Сега да започнем дебата по проекто доклада. Госпожа Гомеш, моля. Отново на португалски ще се говори. Благодаря. Благодаря и на комисията за това, че покани различни заинтересовани лица, хора от различни комисии Благодаря за това, че поканихте и хора от подкомисията по отбрана. Благодаря на госпожа Фигейредо за отличната работа. Приветствам някои от измененията, които са внесени от нея самата. Благодаря и за това, че прие измененията, които ние внесохме. Тя току-що ги обясни para a, a nova estratégia que a Comissão. Доклада е много навременен и е добро допълнение към това, което подготвя госпожа Рединг като предложение на комисията. Ще дадем нашия принос за цялостната стратегия за равенство на половете. Ще включим и жените тук. Напълно съм съгласна с предложението на госпожа Фигейредо, например, за годишни тристранни срещи, за мащабни конференции, които да се организират всяка година между институциите, между представителите на борците за равенство на половете. Много е важно да имаме, освен това, набор от показатели, които да бъдат използвани за наблюдение на положението на жените. Ако се върна към моя опит в сферата на сигурността и отбраната, ще трябва да внеса някои изменения – преди крайния срок. В точка 7 говорим за работата на съответните генерални дирекции в комисията и в съвета в областта на равенството между половете извън Европейския съюз, когато започне работа Европейската служба за външна дейност. Определено не трябва да се забравя темата за равенство на половете, когато тази агенция започне своята работа. Това трябва да се подчертава в този доклад. Трябва да се гарантира от представителство на жените в рамките на Европейската служба за външна дейност. Те могат да играят важна роля. През 2007 година аз изготвих един доклад за комисията по жените и тогава в едно от заключенията казахме, че има сериозно разминаване между броя на мъжете и жените, които са заети в службите на Европейската комисия. Мисля си, че тук трябва да се положат сериозни усилия за постигането на равенство на половете в рамките на самите институции. Следващите изменения, например изменение 9, и точки 11 и 12 в доклада. Тук ясно се казва, че трябва да се проявява практичност, когато се борим за равенство на половете и когато това равенство се включва като аспект в външната политика – Още нещо трябва да се спомене е позоваването на целите на хилядолетието. Тук говорим за политики, които имат потенциал да овластят жените. В парламента ние трябва да се погрижим за предприемането на такива инициативи. Това трябва да се каже ясно в доклада. Освен това, по отношение на общата политика на сигурност и отбрана, също трябва да има известно позоваване. Позицията на жените трябва да се отчита, когато става въпрос за създаването на общата политика на сигурност и отбрана и общата външна политика и политика на сигурност. Трябва да кажем, че държавите членки трябва да приложат и резолюция 1325 на ООН. Това е резолюция за разрешаването на конфликти и за мироопазващите мисии позицията на жените трябва да се отчете напълно. Поздравления на докладчика. Благодаря, госпожа Томсен има думата. Благодаря. За съжаление, Зита Гурмай, нашия докладчик в Сянка, не може да присъства тук. Виждате, че жените в моята група са толкова важни, че са търсени навсякъде. Ако не се лъжа, тя е в Норвегия. Обещала съм и да прочита нейния коментар. Уважаеми колеги, текста се изчита. Поради моите задължения в чужбина няма да мога да съм тук за обсъждането на този важен доклад. На първо място съм изключително радостна, че сега сме по-близо до компромис, отколкото преди три седмици. Това е нещо, което се нарича консенсум айс васто, ако правилно разбираме, вероятно на португалски. Искам да благодаря на госпожа Фигейредо за това, че проявява такъв а, характер и желание за компромис, чрез внесените изменения ще можем да постигнем предвиденото в пътната карта за равенство на половете. 2006-2007 година. Искам обаче да поговоря малко за предишните си изменения. На първо място искам да сме малко по-ясни, когато става въпрос за ресурсите. Ако искаме да има конкретни политики и конкретни действия, а доколкото разбирам това искаме, то трябва да има и ресурси. От дълго време настоявам новата пътна карта да се съпътства от значителни европейски средства. Вярвам, че имаме нужда от нещо подобно. Освен това, искаме комисията да използва методи за включването на въпроса за равенство на половете така наречения джендър мейнстриминг в това предложение. На трето място трябва да приканим държавите членки да анализират а, своите програми за излизане от а, кризата и стратегиите за излизане от кризата от гледна точка на е, жените. Освен това, искам да поговоря малко и за за проблема свързан с а, заплащането, пред който са изправени много жени. Имаме сериозни пропуски и разминавания в пенсиите, които се получават а, от мъжете и от жените. Председател Барозо настоява въпрос за равенството на заплащането на жените да бъде отчетен. Благодаря ви за вниманието. Благодаря госпожо Томсен. Давам думата на госпожа Неделчева. Merci, madame la présidente. Je voudrais également remercier. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да благодаря на колегата Фигера и до за нейния доклад. Тук наистина се наблюдава воля за утвърждаване на равенството на мъжете и жените. Аз подкрепям тази идея въпреки това някои неща могат да бъдат подобрени. Те са отразени в моите изменения и ще бъда съвсем кратка. В случая бих искала да обърна вниманието ви на три момента най-напред е, функционирането на Европейския институт за равенството на мъжете и жените. То би могло да се ползва с далеч по-голяма осезаемост е, и обществено доверие, ако показателите бъдат редовно актуализирани. Тези показатели следва да съответстват на целите, които сме формулирали от самото начало – ако искаме тези цели да бъдат и постигнати. По-нататък, що се отнася до вътрешното функциониране от една страна на Генералната дирекция на комисията, от друга страна и да не забравяме е, в е, различните е, публично и частно правни субекти. Трябва да бъдат въведени механизми е, за гарантиране на изпълнението, за контрол, и то възоснова на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, които да бъдат отчитани ежегодно. От една страна трябва да се борим с предразсъдъците, с стереотипите, от друга страна да утвърждаваме положителния опит. Важно е, е да оказваме подкрепа на всички кампании за осведомяване на обществеността. И а, мисля, че като се започне от общоевропейското равнище и до местното равнище, през функциите на, общ... на, на, на гражданското общество, трябва да се търси един комплексен и интегриран подход. Благодаря още веднъж на докладчика за яснотата, която хвърля върху тази материя. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Неделчева. Давам думата на госпожа Гарсия Перес. Ще ще бъда съвсем кратка. Присъединявам се към изказаните благодарности към госпожа Фигейредо за този доклад. Един коментар от по-общ характер. Има случаи, когато се предлага в рамките на Комисията по правата на жените или на други форуми, да се се избягва повтарянето на термина равенство, виждаме, че има от друга страна обаче пропуски, независимо дали те са преднамерени или е, неволни, когато говорим за стратегията ЕСА 2020, е важно да се поставят ясни цели, като включването на жените на трудовия пазар, борбата срещу разминаването в заплащането. Тези неща са обсъждани вече, но трябва да продължат да се обсъждат. Например, насилието срещу жените е нещо фундаментално в общностната политика. Трябва да продължим да говорим за борба срещу това насилие в рамките на институциите. Освен това, трябва да продължим да настояваме за постигането на целите по стратегията 2020. Тази стратегия определено трябва да има една перспектива свързана с равенството на половете. Трябва да има ясни количествено измерими цели, защото това ще задължи държавите членки и институциите да приложат тези инструменти, чрез които ще се постигне равенството. Благодаря. Благодаря госпожо Гарсия Перес. Госпожа Баунер. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egy kicsikét másról fogok beszélni. Благодаря, госпожо председател. Сега ще засегна една тема, която е малко по-различна. Госпожа Фигередо много старателно работи. Тя е от най-старателните депутати тук. Работи по няколко доклада, включително и в комисията по заедостта. Но аз оставам с чувството, че си понякога пропускаме да използваме някои възможности. Именно този доклад е един от тези случаи. Вместо да проверяваме кое е, как работи, ние трябва да, да търсиме начин да вървим напред. Именно това е възможността ни в момента. Сега проверяваме къде не е сработила пътната карта, къде са проблемите. Вярно, ние всички искаме да, да вършиме нещо, а не да говорим за миналото. Но от друга страна, трябва да сме наясно какво върши работа и какво не, какво е ефективно и какво не е. Къде са получени добри резултати, къде са изчезнали разликите. Ако това не знаем, няма да можем да формулираме целите си. И затова ми се струва, че за момента избързваме. Измененията които се предлагат обаче, е, възвръща така равновесието на текста в, в такъв смисъл. Но трябва да мислиме за бъдещето не е, само като за цели. В доклада трябва да се съдържат и коментари за това в периода какво е работило ефективно, какво е вършило работа, какво не е. Мисля, че тук трябва да се постави акцент в текста. Според мен щеше да е добра идея да се посочи в 6 приоритета какво е направено, какво не е успяло да се направи. Мисля, че Института за равнопоставеност на половете е един от добрите резултати. но той не е основен акцент от е, доклада. Доклада повече се говори за това какво те първа трябва да се върши. Затова оставам малко е, озадачена. Някои от основните идеи за доклада липсват. Не мисля, че шесте изменения ще успеят изцяло да върнат баланса на текста и не отправям лични критики. Разбира се, ние всички искаме да обърнем поглед към бъдещето – Имаме много опити с това как е, се работи в е, областта на равнопоставеността на половете, но смятам, че трябва да се обърне внимание на това какво работи ефективно, какво не и да се тръгне от там. Струва ми се, че доклада като цяло всъщност пропуска именно този поглед на зад. Е, не отчита резул... кое от резултатите, кои от резултатите са успешни, кои от методите са вършили работа и кои не. Според мен нещо такова трябва да се постигне в доклада, за да не бъде това поредната пропусната възможност. Благодаря сега, госпожа Овир. Благодаря. Аз искам да започна от там, където приключи госпожа Бауер. Но първо, нека да благодаря на госпожа Фигерейт. Защото нейният доклад е написан честно и с поглед към бъдещето. Но, но струва ми се, че имаме нужда от нов тласък. през годините коментирахме, предлагахме много нови идеи, мисли, говорихме за тези въпроси и говориме за това вече 20-30 години. Но в един свят, където мъжете са поставени в центъра, няма голямо желание да се предприемат мерки. Статистиките показват, че разликата за плащането е, расте. 2007 тази цифра е вече 17%, а не 14%. А последните данни за 2009 сочат, че тази разлика се е увеличила още. Според мен трябва да променим подхода. Трябва да мислим как правилно да прилагаме нашите решения, защото има изписани много все добри документи. Но комисията, която реално има възможност да направи нещо, не е направила анализ защо, например, в някои страни членки не са взети мерки за справяне с разликата в заплащането или за борба с насилие срещу жените? Нито пък е, са анализирани въпроси като ниската представителност на жените в някои области. Така че проблем е изпълнението. Очевидно, мерките не са дали резултати и трябва да търсим нови, по-ефективни подходи. И второ, всички наши идеи и размишления в докладите са правилни. Но това, което липсва е механизъм за прилагането им и за контрол. Без тези два механизма нашите мерки няма да работят и в следващите 10 е, години. И в заключение, е, в очите на обществото вредата от неприлагането на законодателството определено е голяма. Благодаря, госпожа Овир. Сега Следващата ораторка е госпожа Блинкевич Чути. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика госпожа Фигерейдо за нейния доклад, защото за да знаем какво да направим в бъдещето, трябва да имаме добрим анализ на миналото. А, не винаги имаме време обаче да направим подобен анализ. Предходните насоки за равнопоставено третиране на мъже и жени не бяха прилагани по правилния начин и трябваше да се разбере какво не е, е постигнато и кой не го е постигнал. Може да се каже, че Економическата ситуация също имаше своята е, отражение. В някои страни членки е, има проблем с засилване на бедността. Сега трябва да си дадем отговор на въпроса дали е достатъчен метода на открита координация за борба с е, подобни проблеми. Ето сега е, се приема директива за минимални стандарти за социална закрила. Според мен, именно този тип директиви ще ни даде възможност да се борим реално с бедността в страните членки. А, между другото, засегнати от бедността са много повече жените, особено сега, след економическата рецесия. За жените са засегнати много повече. разликата в заплащането. Коментираме този въпрос от години. Но като че ли няма воля. Няма воля да настояваме и пред комисията да промени директивата за заплащанията, защото ако не съществува добър законодателен текст за заплащането, ние не можем да променим положението няма какво само да взимаме добри примери от някои държави. Друг проблем е насилието срещу жените, трафика на жени се засилва. И ние трябва да потърсиме повече мерки, които да имат директни резултати. Отново искам да поздравя докладчика и се надявам след дискусията да вземем решение и да можем да продължим нататък. Благодаря. Сега представителя на комисията. Моля, заповядайте. Благодаря, мадам remercie, президент. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо Естрея, е, е, радвам се на повода да поздравя госпожа Фигерейдо за доклада, който е отлична основа за новата стратегия, която готви комисията. Съвсем накратко бих искал да ви напомня, че новата стратегия за равенството на жените и мъжете ще бъде представена след приемането на хартата на миналия 5 март. Стратегията ще се съсредоточи върху ангажиментите, които поема комисията по време на своя мандат до 2015 година. Мога да кажа, че е предвидено поне за сега стратегията да бъде приета през месец септември тази година. И в тази нова стратегия ще бъдат изложени принципите, които са формулирани в хартата за жените и които съответстват общо взето на принципите на областите, изложени в днес представения тук доклад. Освен това, в, на, наред с различните политически области, които ще бъдат обхванати в стратегията, акцентът ще бъде поставен върху подобреното управление, обществено управление, е, утвърждаващо равенството на половете. И е уместно в тази връзка да напомним, че е, комисията възнамерява също да засили диалога с държавите членки и с Европейския парламент, което също е в духа на предложеното в доклада от госпожа Фигерейдо. Накрая просто бих искала да кажа, че Комисията ще насърчава различните инициативи, които е, биха били предприяти от е, председателството на съвета за постигане на представените в стратегията цели и е, съответно ние с интерес ще наблюдаваме работата на Европейския парламент в подкрепа на стратегическите цели, които ще представи Комисията за равенството на половете. Няма да е, коментирам е, различните моменти засегнати в дебата. Малко е преждевременно, струва ми се това. Благодаря ви. Е, благодаря ви за възможността да вземем становище. Благодаря ви, госпожо Фин. И накрая отново давам думата на госпожа Фигерейда, нашата докладчица. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря на всички, които се изказаха днес. Благодаря на всички, които работиха по съставянето на доклада, най-вече на секретарята на нашата комисия. Благодаря на всички ви за положените усилия, за направените предложения. И а, е, моля ви, не се колебайте да а, е, предлагате нови изменения и допълнения до крайния срок. Ако не се лъжа, 9 април по обяд, предполагам, председателката ни ще а, е, потвърди а, този срок. Ако смятате за необходимо, моля, внасяйте а, до тогава нови предложения за изменение. И аз, разбира се, ще взема предвид девете изменения, които вече са поступили, както и новопостъпилите до 9 април, така че да изчерпим до край въпроса. Всички въпроси, които всъщност бяха засегнати днес след обед, да позадълбочим текста по някой от тях светлината на протеклия дебат. Има един момент, който според мен е много важен, той бе засегнат в изказванията на колегите, а именно необходимостта от политическа воля от страна на комисията, на съвета, на държавите членки и разбира се на Европейския парламент. Всички следва да се ангажираме с успеха на стратегията за равенството. Понеже е, прекрасни документи, харти, декларации за намеренията, стратегии, още какво ли не могат. Винаги е, и сигурно и за напред ще се пишат, но полза никаква, ако е, на следващия ден, след приемането им, ги забравим. Трябва да положим порити усилия да претворим всичко това в живота. Ето защо в доклада си е, съм държала да подчертая политическата значимост на практическите действия. Да обърна вниманието и на колегите, и на комисиите на съвета към необходимостта от нови политически инструменти, благодарение на които да наблюдаваме и реализираме, изпълняваме всички тези предложения. Ето защо подчертавам идеята за ежегодна конференция на всички участници в процеса, да всеки да е осведомен за постигнатото. Необходима е мащабна ежегодна конференция по изпълнението на стратегиите с участието на всички заинтересовани страни, организациите на жените, синдикатите и прочие, и прочие, е, които работят е, в пряк контакт е, с местните общности. Националните администрации също, законодателните събрания трябва да бъдат пределно добре осведомени, да, да се ангажират с изпълнението на стратегията, за да не остане тя мъртъв звук. Необходимо е да бъде поет политически ангажимент, както казвам, от всички, особено от страна на комисията, от страна на съвета – стратегията трябва да се превърне в документ и на съвета, не само на комисията и разбира се е, да бъде надлежно разисквана тук в Европейския парламент. Всичко това е от съществено значение, за да вдъхнем нов стимул на борбата за равенство. И разбира се, е, отново и отново ще подчертая необходимостта от политическа воля за постигането на напредък. Благодаря на всички допринесли за дебата. Предварително благодаря на колегите, които е, ще внесат нови изменени допълнения. Очаквам с интерес е, дебата по проекто доклада. Благодаря, казва председателката. Сега, срока Срокът за изменения и допълнения е наистина 9 април до обяд. В комисията ще гласуваме на 3-4 май, а в пленарната зала докладът ще бъде гласуван през месец юни. И с това приключваме работата си по шестата точка от дневния ред. Минаваме към седма. връзките между жените и Европейския съюз. у компутаменто за das на зила и para първо парламент Europeu. Констатации на изследване на Евробарометър за нагласите на жените по време на изборите за Европейски парламент. Заместник председателят на Европейския парламент, господин Драца, е, е госпожа, извинете, Граца, е, заместник председател на парламента и член на нашата комисия е докладчик. И имате думата. Благодаря ви, благодаря ви за възможността да наченем този дебат. На 2 март е, в Рим бе проведен семинар е, Имайки предвид времевия хоризонт 2014 е, година, е, разговора за връзката между жените и Европейския съюз е значим. И ние е, решихме да, да подновим дебата по този въпрос – Става въпрос за това Европа да се приближи в по-голяма степен до, до жените. Семинарът а, е, разгледа резултатите от едно изследване на общественото мнение от юни миналата година. Трябва да кажем, че резултатите са много важни за една бъдеща стратегия в подготовка за следващите парламентарни избори. Необходимо е точно да знаем какво е отношението на жените в Европейския съюз към институциите на съюза, какви са техните очаквания, какви са техните заблуди, ако щете, как, как да се преборим с тези заблуди. Нека да напред подчертая, че е, в далеч по-голяма степен от мъжете, жените са дистанцирани в отношението си към Европейския съюз. Те не са привързани към европейския проект, към усилията е, за неговото осъществяване. Е, не бива кой знае колко да се впечатляваме, разбира се, от това няма нищо фатално в тази констатация, просто трябва да се постараем да променим това положение, да видим с какви инструменти разполагаме тук, е, в Европейския парламент, а и отделно, всяка от нас какво би могла да направи в собствената си политическа дейност, нашите политически групи, партии у дома – С поглед напред към бъдещите избори и в а, да постигнем максимална избирателна активност, това е въпрос, който не можем да подминем. Според мен сърцевината на проблема се свежда до своеобразен порочен кръг, в който се въртят жените и Европейския съюз. Става въпрос за това, че жените всъщност не, не осъзнават въздействието на политиката, която се изработва в рамките на Европейския съюз върху ежедневието им. Жените са склонни да, да смятат, че работата на Европейския съюз не ги засяга пряко и а, колкото по-отдалечени са жените в своето отношение, е, толкова по-трудно е, биха могли и да получат е, смислена информация за неговата дейност. Та да разкъсаме този порочен кръг е сериозна провокация за нас – Нашата комисия е, вече извърши много работа. Постигнахме и някои добри резултати. Внимателно разгледахме вече някои от проблемите, е, които препятстват активното политическо участие на жените. А сега е, би трябвало да видим как да, да се приближим към жените, да, да представим по-красноречиво своите послания. Резултатите от изследването също сочат, че неравенството е проблем, който следва да бъде преодоляван. Нищо ново в това. В нашата комисия особено сме говорили по този въпрос не веднъж. Знаем а, за економическото, за политическото и прочие неравенства. Добре известна е разликата между мъжете и жените по е, заплащане на труда. 50% от жените са пряко засегнати е, и познават е, това неравноправие. 40% от запитаните мъже също познават проблема. Друг пример, който бих искала да споделя с вас и който е свързан с същината на проблема, не веднъж на, на нашето внимание тук в комисията, е за съдържанието на нашите послания. Неравенството е значим въпрос. Трябва да помислим как ясно да разпространим своето послание. Разполагаме с някои възможности. Е, медиите, е, е, самият парламент разполага с комуникационни канали. И, и ние би трябвало да посветим усилията си на този дебат е, за неравенството, да повишаваме осведомеността и съзнанието, така че в края краища посланията ни да стигнат до своя адресат, именно, именно до жените. Е, трябва да, да внушим на, на, на обществеността, на своята специфична аудитория, че сме, взимаме при сърце всичко това. Друго нещо. За съчетаването на професионалния и семейния или личния живот. Още през 1979 е, година е, Между другото, Ясно е, че е, на този проблем се гледа по различни е, начини. Е, и трябва да, да решим какво точно е необходимо, каква, кои политически фактори следва да бъдат отчетени в нашите решения. Така, жените, трябва да кажем, не са убедени, че е, ежедневните им проблеми е, се отчитат в работата на Европейския съюз. На лице е недостатъчна представеност на жените в решаващите органи на Съюза. А по-високата представеност на жените поначало в процеса на вземане на решение е приоритетна задача. Не, не само е, в държавния сектор, не само в администрацията или в Европейския съюз. Не е достатъчно просто да се възхищаваме от постиженията на Норвегия. Просто трябва сериозно да помислим какво бихме могли да заимстваме. Между другото, Франция вече работи в това отношение, вече е прието законодателство, е, почерпано от норвежкия опит. Важно е да приедем човешко лице на европейската политика, да поставим човека е, в нейния център – И равенството на половете определено се вписва в тази задача. А тук, където са представени и жените, е, повече от една трета сме от е, Европейското парламентарно представителство. Не, не е зле това, има национални парламенти, в които жените са представени в по-малка степен. И толкова по-важно е Европейският парламент да се превърне в онази ключова институция, която се разглежда като образец в това отношение. всичко в край на краищата се свежда до изграждането на доверие между нас и жените. И мисля, е, че е, резултатите от изследването, е, те са разпространени, имате ги на свое разположение, са много полезни. Има, има оценки, изводи по, по страни. Много занимателно четиво е, сигурна съм и е, то още повече би послужило е, като отлична основа е, за подхода ни към следващите парламентарни избори. Целта е избирателната активност да бъде максимално, доколкото е възможно, максимално висока. В някои страни избирателната активност в сравнение между мъжете и жените е, е, се движи в диапазона от 2%. В други страни обаче далеч не е така. И за да преодолеем това разминаване, трябва да е, внушим, че Европейския съюз е организация, структура, която, между другото, работи и за равенството на възможностите, за равенството на половете. Ако жените все така странят от е, политиката, от избирателния процес на общоевропейско равнище, е, бихме се лишили е, и, и от малкото възможности, с които разполагаме по-настоящем. Вече 10 години съм член на нашата комисия и посрещам това ново развитие на, на усилията ни с огромно удовлетворение. Благодаря ви, госпожо Краца. Доста обстойно представяне на това толкова важно проучване – Трябва внимателно да обмислим резултатите от него, за да можем да нахвърляме някои нови идеи за следващите избори. Имах привилегията и удоволствието да участвам в тази група от експерти, които анализираха проучването. Аз също искам да изразя някои притеснения, които бяха очертани и на нашата експертна среща. Най-вече във връзка с участието на жените на европейските избори. Заместник председателя ясно подчерта, че има големи разминавания в избирателната активност на мъжете и на жените в европейските избори и че тя се дължи на липсата на информираност. Жените не разбират защо решенията на Европейския парламент са с такава важност. Те не разбират как тези решения се отразяват на живота на хората и на националната политика. Важно е да се види и какъв глас подават жените. По-малко въздържане от гласуване има тогава, когато има повече жени включени в избирателните листи. Това е нещо интересно, от което можем да се получим. Това въжи най-вече за скандинавските страни. Важно да се разгледа и образа на жените в медиите. Жените кандидати за Европейски парламент не са толкова видими, колкото мъжете и ако са видими, е, това не е поради техните достоинства, Определено те имат а, негативен образ в медиите или по-негативен, отколкото на мъжете. Жените се разглеждат а, от медиите поради външния си вид, поради облеклото си, поради имиджа си, поради семействата, които имат, поради професията на съпрузите си, а не заради професионалната си квалификация, политическата си работа или научната си дейност. Мъжете са част от медийното внимание заради биографията си, заради постовете, които са заемали, заради работата, която са извършили. Така че медиите определено защитават едни социални стереотипи, по отношение на мъжете и на жените. Медиите не третират жените като сериозни и компетентни лица по време на изборните кампании. И накрая, Използването на всички форми за масова комуникация, включително и средствата за социална комуникация по интернет трябва да бъдат използвани максимално. Имаме успешни примери на жени, които използват Фейсбук за прокарване на своето послание. Виждаме как жените засилват вярата на хората в тяхната компетентност чрез използване на средства като Фейсбук – трябва да разгледаме социалните промени в обществото и трябва да се погрижим за следващите европейски избори през 2014 година да има по-голяма застъпеност на жените в кандидатските листи. Давам думата на госпожа Овир сега. Благодаря, госпожо председател. Приключихте с темата за средствата за масова информация и аз искам да започна с тях. Мисля си, че медиите не са първите, които характеризират жените според тяхното облекло. В Естония преди няколко години анализирахме учебниците за децата. Учебниците за най-малките деца във всички държави членки, според мен, показват как майката носи престилка, пък бащата стои до своя автомобил. По отношение на анализа на това проучване, мога да кажа няколко неща. До следващите избори има няколко години. Жените се въртят в порочен кръг и не смятат, че Европейския съюз може да играе важна роля в живота им. Европейския съюз е, общо взето е последния по важност за тях жените искат да има по-малко бедност, да има повече работни места, да има равно заплащане. Тези неща от дълго време ги обсъждаме. От толкова дълго време, че дори средствата за масова информация вече не ни обръщат внимание. Веднъж дадох едно интервю и след това представителите на съответната медия ми казаха, ми направихме интервюто просто така. Трябва да бъдем по-последователни. Трябва да гарантираме, че нашите решения дават плодове. Трябва жените да разберат колко важна роля играе Европейския съюз. Както вече съм казвала, имаме нужда от механизми за наблюдение, за прилагане. Не трябва да забравяме, че повечето от европейското население, над 50%, са жени. Жените все още не разбират е, какво прави Европейския съюз и ако не засилим тяхната осведоменост, просто раз... покъсваме Европейския съюз, е, насърчаваме неговото разпадане. Мисля си, че трябва да избираме повече хора, които са по-умерени, а не с такова радикално мислене, защото това не е най-добрия път напред. Благодаря ви, госпожо Овир. Сега приключваме точка 7 и преминаваме към точка 8. Това е доклада на господин Ромева и Роеда. Той се нарича Аспекти на равенството на половете в економическия спад и финансовата криза. Имаме 144 изменения тук. Докладчика ще има доста работа. Ако иска да стигне до компромис, давам думата на господин Румева и Роеда. Благодаря. Не исках да се изказвам по предната точка, защото мисля, че има връзка между нея и между моя доклад. Резултата на доклада, според който политическите решения, вземани в Европа, не засягат жените толкова много, е нещо, което е свързано с темата за жените и равенството на половете в тази економическа и финансова криза. Анализа на Евробарометър е свързан с този проект от доклад. Защото каква е нашата цел? Нашата цел е да заличим това неравенство. Искаме да обясним ясно, че има не само проблеми, които засягат жените, а и че има начини да се избегне пряката маргинализация. Виждам, че има голям интерес с 144 изменения. Това е някъде малко повече от средното за един доклад. Много от тези изменения са допълнения, които според мен са от полза за текста не смятам, че ще ми е трудно да ги приема. Интересно е да се види, че има широк консенсус между различните политически групи. Има принос на различни политически групи. Имаме цял набор от изменения на Гарсия, Пауър, Николай, Ярока, Индвелт и така нататък. Цяла поредица от изменения са внесени като допълнение към текста и като докладчик си мисля, че ще успея да ги приема. Има изменения, които естествено ще трябва да бъдат обект на компромис, на преговори, защото тук става въпрос за различните идеологии на различните групи. Например, ролята на обществените услуги, достъпа до обществени услуги, ролята, която играят жените, когато получат определена отговорност. Ще се опитам да изготвя някои компромисни изменения, които да ни позволят да стигнем до съгласие. Освен това искам да кажа, че съм леко изненадан, защото има няколко изменения, чиято цел е просто да заличат елементи от текста. Разбирам, че става въпрос за разлика в подходите. Тук не става въпрос за изменение на нашата комисия. И доколкото знам, това е обичайна практика за всички комисии. Има някои изменения, които отричат факти от живота. Не става въпрос за определена позиция. Става въпрос за отричане на статистики, факти, препратки към проучвания, документи и така нататък. Така че малко ме изненада това и съм и леко притеснен. Просто ми е чудно защо тези изменения целят заличаването на важни елементи от текста. Целта на тези изменения е да по-скоро на текста, към който са насочени тези изменения, да покаже, че Европейския съюз може да има своя принос. Има някои изменения на ЕМП, които са проблемни и си мисля, че ще трябва да поработим на двустранни начала, защото те имат за цел елиминиране на част от текста. Разбирам, че има известен проблем. Естествено, част от решението може да дойде чрез европейските институции. Нашата комисия може да даде своя принос. Сега по отношение на датите и предложенията, 14 април, тук доколкото виждам, надявам се, че времето ще ни стигне за преговорите. Благодаря, господин Ромева. Давам думата на госпожа Клас. Благодаря, госпожо. Няма как да не поговоря за това, което вие споменахте. Аспекти на равенството на половете в економическия спад и финансовата криза. Това са си сизифовски усилия. Ако искате да разбиете нещата по подтеми, подходът е добър, вие сте се справил, браво за това, само че сте го направил по такъв начин, че може да има различни гледни точки. Може жените да бъдат в неблагоприятно положение, но ако смените малко перспективата, може и мъжете да се окажат в такова положение. Така че трябва да сме предпазливи. Имаме много различни доказателства шоколади, имаме една шапка, едно заглавие, което включва под себе си различни поддоклади. Когато има такава компилация, винаги има проблем. Финансовата криза е включена в заглавието. Мисля си обаче, че доклада трябва да е по-кратък, е, по-целенасочен и по-уместен. Затова има и изменения. Не смятам, че идеята е да се включи абсолютно всичко в един такъв доклад. Мисля си, че исканията за заличавания в текста са свързани с различията между партиите. Например, е номер 14. Има неща, по които нямаме съгласие, като, например, отпуска по майчинство, отпуска по бащинство. Тук ясно се казва каква е позицията ни. Или по номер 15 говорим за закони срещу всички видове насилие от сексуален характер. Тук, в крайна сметка, каква е връзката с финансовата криза? Можем да имаме различно мнение за мъжете и жените, заемащи ръководни постове в компаниите. Това са въпроси, по които продължаваме да говорим но не си мисля, че те са свързани неразривно с финансовата и економическата криза. можем да поискаме 40% увеличаване на определен персонал в компаниите, може да поискаме повече инвестиции за физическа инфраструктура и така нататък. Доста неща сте включил, всичко сте включил. Говорите за странични елементи по темата, а никъде не поставяте акцента. Тези 144 изменения ясно демонстрират, че има много хора, които имат различна гледна точка относно подхода. За съжаление, в този късен час няма много депутати в залата. Доста текста написал, само че отивате твърде далеч. Не може да се включат всички проблемни области и да се разгледат те в дълбочина. Вие говорихте и за статистика, за статистика, която ясно иллюстрира разликата между мъжете и жените, премислете отново. Премислете основ, основно е, сърцевината на вашия доклад. Благодаря, госпожо Клас. Аз е, разговарях с докладчика в сянка от е, моята група, за да обърна внимание на някои неща е, че има 144 изменения е много значителен. Просто става ясно колко е важна темата и колко е навременна. e algumas em línguas que não são muito acessíveis, como o... Ние получихме измененията едва вчера. И по-сложните или по-редки езици все още не успяха да бъдат е, преведени. Португалски и немски дори не са преведени. А, така че за нас е много трудно да осмислим всички предложения за изменения. Но, доколкото можах да ги разгледам, тези, които можах, мога да кажа, че първо трябва да отдадем значимото на работата на докладчика. Моите изменения от една страна имат за цел да подчертаят приноса на жените, който те биха могли да имат, за да ни излезем от кризата. И от друга страна искам да наблегна на факта, че жените са в по-малка степен отговорни за причините, породили кризата. Това е обективен факт. В никоя централна банка от 27-те страни членки няма жена председател на Централната банка и само 25% от е, ръководителите, ръководните лица в финанси, и економиката в Европейския съюз са жени. Така че е, жените стоят доста на страна от е, вземането на решения в економическата област и формирането на политики в финансовите институции. И с това ясно се вижда, че за добро или зло жените не са а, двигател на кризата, не са отговорни за нея. А от друга страна, те са нейните основни жертви. И това по някакъв начин дори се отразява и на домашното насилие. Данни от последни изследвания показват, че именно насилието нараства и сексуалното насилие също в резултат от кризата. Не е трудно да се разбере, като се има предвид как расте безработицата, какви трудности имат а, семействата, затруднения в а, доходите, което поражда агресия вътре в семейството и естествено жените и децата са жертви на тази агресия. Също така искам да обърна внимание и на следното. А, аз лично в моята страна призовавам да бъде организирана такава конференция, за да разгледаме тази тема. ще бъдат разгледани определени документи, примерно в Великобритания, Организация на католическата църква има данни от изследване. в смисъл как се повлияват решенията, ако участват жени при вземането им. Много положителни резултати понякога могат да имат тези решения. Също компаниите, които имат повече жени в борда си, отбелязват по-голям ръст 73% е цитираната цифра. Тоест, присъствието на жени в управителните съвети всъщност води до подобрено качество на работата на фирми. Само, че много често този брой е минимален. Норвегия, чухме вече положителния пример на Норвегия. Там правителството е консервативно но е поело инициатива да наложи задължителен квота за броя жени в управителния съвет на а, компании, които а, предлагат акциите си на борсата. В момента стъпки в това отношение предприема и Франция – и аз мисля, че именно за това трябва да се борим. Жените по-активно да бъдат ангажирани в дейността, в, в бизнеса, в финансите. Тези идеи се съдържат и в текста на докладчика и в някои измененията. А по отношение на измененията се надявам, че ще успеем да постигнем компромисни текстове, е, като си има предвид колко много изменения са подадени. Но най-важното е да се отчете факта, че жените трябва да бъдат ангажирани в е, дейността на економиката и в процеса на вземане на решения там. За това мисля, че всички сме на едно мнение, че трябва да потърсим консенсусен текст за доклада и да го приемем с голямо мнозинство, защото темата е много невремена. Не виждам никой друг да иска да се изкаже. Видо, Олчен. Комисията иска ли нещо да коментира? Госпожа Алтан от името на комисията? Господин благодаря ви, госпожа председател, за това, че давате думата на комисията. Ще бъда съвсем кратък. Благодарим на докладчика за проекта доклада, който е много интересен. Комисията отчита значимостта на въпроса за въздействието на кризата върху жените и равенството на половете. Въпрос, който е отразен в редица документи на комисията, в частност съвместния доклад за заетостта, 2010, както и анализа на въздействието на кризата върху пазара на труда. И естествено комисията отчита и ще отчете всъщност исканията, които ще бъдат направени по време на окончателния дебат и приемането на доклада. Благодаря. Така, сега докладчик Съда е, желая ли? Съвсем накратко, да. Ще разговаряме с комисията, за да конкретизираме някои от по-специфичните аспекти. Утре ще внеса някои компромисни изменения, така че наистина да, да се постигне съгласие там, където все още има различия, трябва да стане пределно ясно. И аз отново го подчертавам. Основният принцип на доклада е следният. Проблемите са два. Въпросът за равенството на половете отсъства. Не само, що се отнася до анализа на причините за кризата, а и е, в предложените решения за изход от кризата. Но което казваме тук в комисията не се чува от другаде и толкова по-важна е ролята на нашата комисия. Спецификата на, на проблема трябва да, да стане някак по-осезаема. Инак, онова, което говорим тук, ще остане без следа, без последица. Разбира се, територията е пределно широка и комплексна, но това не, не пречи да подчертаем тема, повод за загриженост на множество европейски граждани днес. Друго, което трябва да кажем, е, че ние предлагаме показатели, количествени показатели, конкретни мерки, адресираме ги тези предложения до комисията, до съвета, до държавите членки и, и тук е, не става дума само е, за резултатите от някакъв абстрактен анализ, а наистина за конкретни мерки по е, подобряване на положението. Благодаря ви, господин Ромева. Какъв е графикът на понататъчната ни работа? ще гласуваме на 3-4 май тук в комисията, а в пленарната зала през месец юни. С това приключваме работата по 8 точка от дневния ред. 9 разни няма. Следващото ни заседание ще бъде проведено на 3 май от 15 часа след обед и на... ще продължи на 4 от 9 часа сутринта. Благодаря на всички ви за участието. Приятна вечер. Седателката любезно благодари на преводачите за отличната им работа.